So, good morning, colleagues. Let us... Добро утро, колеги. Нека да започнем. Приветствам ви на нашето второ заседание. Това е втория ден, през който заседаваме. Днес ще говорим за Иран. Новият президент Рухани в различни изказвания е заявил, че ще има реформи в Иран. Предприемат се различни действия, свързани с ядрената програма. Вчера това той е заявил и в Нью Йорк. на Срин Сутодей, е, лауреата на наградата Сахаров, както и други активисти, са били освободени от затвора. Като се има предвид жестоките нарушения на човешките права през последните години, това е едно много положително развитие. Надяваме се, че ще има конкретни а, подобрения, свързани с човешките права, защото има прекалено много политически затворници. В затворите в Иран все още се извършат екзекуции, включително и на малолетни деца. Има тормоз и насилие в затворите е, ние можем само да насърчим желанието на иранската страна не само да обявяват реформите, ами наистина да ги изпълняват на практика и да променят ситуацията, свързана с човешките права в страната. Днес, по време на изслушването, свързано с Иран, ще се фокусираме върху два въпроса. Единият е, свършен, е свързан с ситуацията на хората, които принадлежат към малцинства. Ще видим какво ще каже, как президентът ще промени бъдещето. Ще чуем от нашите експерти, генералния секретар на Организацията на непредставените граждани, господин Марино Буздахин. Буздахин. И на второ място ще се спрем на памета, установяването на истината и ам, отчетността, свързани с много тъмен момент в иранската история, а именно масовото избиване на затворници през 1988 година. Скоро ще се навършат 25 години от тази трагедия и иранските власти до сега не признават случилото се. Те се опитват да потиснат ам, възможността да бъде възпомената памета на загиналите. Ние искаме да проведем дискусия по въпроса и да ви представим трима души, които могат да кажат нещо по въпроса. Госпожа Мерседе Мохензи, господин Рауф Каби, господин Медо Мемампор. Те ще говорят за случилото се през 1988 година. Ще започнем с господин Марино Бостахин. Вие всички сте информирани, че има ам, телевизионен екип от Европейския парламент и сесията ще се излучва в интернет през цялото време. Господин Мустахин има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, искам да започна като благодаря на делегация на Европейския парламент. занимаваща занимаваше се с събитията в Иран, да ни покани тук да говорим пред комисията. Надявам се да ви предоставя актуална информация, свързана с човешките права и малцинствата в Иран. Днес бих искал да се спра на въпроса, свързан с положението на малцинствата в Иран, защото малцинствата представляват мнозинството в страната. Фазия, Балочис, Кюрди и Азарите в това са малцинства в различни части на страната. Със смяната на президента се възроди надежда за промяна на нещата. По време на изборите Рахани каза, че може да бъде приета хартата на човешките права и да се дадат права на малцинствата и на опозицията. Всички граждани да бъдат третирани по еднакъв, по еднакъв начин, независимо от техния пол, религиозна ориентация. Има надежда и всички предизвикателства, пред които са изправени иранските граждани, остават неразрешими. След подправените избори беше потъпкана демокрацията и ем, няма нужда от алиби, за да предприеме нещо Европейският е, съюз. Ятола Алкалиминей, е, той е, участва в революцията и аз се радвам за последните изявления на аятолатите. Ситуацията в Иран е много сериозна. Система системно се провежда асимилация, потъпкват се традициите на малцинствата. изглежда, че фарси се говори от малцинството от гражданите в Иран. Има езици, които се говорят от много повече хора. Въобще не се споменава съществуването на арабските малцинства. Блокират, блокират се международните и местни медии. Студентите, които принадлежат към това младсинство, не могат да си намерят работа. Тяхната без, безработица сред тях е 70% всички вестници и медии са били забранени, които се излъчват на този език. Така се потъпкват всички традиции, писмеността може да се изгуби след няколко поколения. Регионът, който населявате, е богат на природни, на природни ресурси. В западната част има газ и нефт. Освен това, тази част има и голям потенциал на водни ресурси. Обаче населението не може да се облагодетелства от тези ресурси. Там хората са жертви на екологични катастрофи, експлоатация на на ресурсите. Ситуацията се влушава с експлоатацията на златните е, мини и отчуждаването на земите на хората. когато някой кандидатства за работа в държавния сектор и в някои частни предприятия, те трябва да се обявяват в подкрепа на шарията и тези, които принадлежат към малцинствата, тънат в бедност. Бих искал да привлека вашето внимание към това, което се случи ам, в ам, областите с а, азербайджанско младсенство. 76 милиона души а, бяха засегнати. Там има езеро, което е загубило 70% от водния си обем. А, това се дължи на неправилни строителни работи. Това всичко доведе е, до сриване на екологичната система и това се отрази, отрази и на изменението на климата. Всички, много представителства на младсвата в Иран биват хвърляни в затвора. Съдебната система в Иран е ненадежна и пристрастна. Извършват се гонения на малцинства в Иран. Има ам, съдебни производства, по време на които а, правата на задържаните биват а, на, нарушавани, без да имат право на адвокат. Защитниците на човешките права се опитват да направят нещо, но а, има опасност те да бъдат преследвани или ако те са адвокати да а, им бъде отнета лиценза. Мохат Селик е, е журналист от иранския Кюрдистан. А, той получи през 2009 година британска награда Той беше хвърлен в затвора за 10 години за това, че е създал организация за защита на кюрдите. Той обяви главна стачка, за да протестира срещу действията на правителството. Има азербайджански политици в ам, юго-западен Иран, които също се борят за човешките права и през май 2013 те са хвърлени в затвора за 10 години за това, че са организирали антиправителствена пропаганда. Те са били изтезавани от разузнавателните служби на Иран. Било им е позволено да се видят с адвокат 5 месеца след задържането и една седмица преди съдебното изслушване. Те започнаха гладна стачка през юли и след това са били ам, прехвърли в друг затвор в Техеран по време на гладната стачка. Правата на малцинствата се пренебрегват и техните права се нарушават. Това заявих и в речта ми миналата година. Ситуацията с човешките права в Иран е много сериозна и се надяваме Европейския съюз да предприеме нещо, както и останалите международни организации. Беше осъдено жестокото отношение и преследванията на представители на малцинствата от Иран. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Bustachin. Благодаря ви, господин Буздахин. Не знам дали правилно си спомням, но когато приехме последната резолюция за Иран, а и многократно в миналото сме разглеждали въпроса за нарушаването на човешките права в Иран. Така че този въпрос стои не само в ръцете на представителите на Иран, но и в ръцете на нашата комисия. Имали сме на няколко пъти възможност да поканим специалния докладчик на ОНЕ за Иран тук сред нас, така че вие сте напълно прав, че е повече от добре дошло да имаме положително развитие по отношение на ядрената технология в Иран. Европейския съюз също носи своята част от отговорността и трябва да защитава човешките права в Иран. Така че малко по-късно ще имаме възможност да чуем и представителя на въжната служба на ЕСА. Сега преминаваме нататък. Втората тема на днешната дискусия е истината и отчетността за случилото се през 1988 година и из... бруталното избиване на стотици или хиляди а, политически затворници. Първо ще чуем госпожа Мерцедес Мохсени. Тя е член на Асоциацията на майките. Брат е бил екзекутиран през 1988 година. Сега тя живее в Германия. Заповядайте, госпожо Мохсени. Уважаеми дами и господа, е, поздравявам ви е, тук. Моето име Мерседес Мохсени. Мой близък беше екзекутиран в затвор, след като 4 години и половина беше лежал в затвора и той беше обесен. Когато някой бъде арестуван или екзекутиран, това е голям голяма трагедия за семейството и а, причинява голямо страдание на всички. Моят а, баща а, не издържа тази мъка и почина след една година. Моята майка до нейната смърт се бори с други а, майки, а, за да. М- бъдат разяснени а, тези случаи на екзекутиране на затворници. След това аз се опитах да продължа тяхната дейност. През 1988 година започна системно масово екзекутиране на затворниците и по-точно на политически затворници. И това продължи няколко години. Хиляди затворници, които вече бяха в затвора години наред и ам, които ам, трябваше да бъдат освободени наскоро след момента на тези масови убийства. Има много хора, които също и изчезнаха след като са били освободени имаше е, една специална комисия от трима членове, решаваха съдбата на тези хора и един от членовете на комисията сега е ам, ам, ръководител на Министерството на правосъдието. Те са попитали ам, представители на Организацията за правата на човека, дали са готови да предадат други хора, други членове и той, е, е, тези, които са отговорили с не, са били осъдени на смърт. Тези, които са били осъдени на смърт, са им завързвали а, очите и след това са ги екзекутирали. Понякога по 6 души са били обесвани на една бесилка. Обесването е било извършвано чрез а, завързване на въжето около гърлото и а, смъртта не е настъпвала веднага. Отделни, а, има отделни случаи, при които смъртта е настъпила след 15 минути. Иранското правителство се опитва и до днес да пази в тайна тези масови убийства. Семействата на екзекутираните са сплашвани и се прави опит те да бъдат възпрепятствани да контактуват с външния свят и да съобщят за случилото се. през няко... за продължение няколко месеца има няколко хиляди души, които са били екзекутирани и ние разполагаме само с техните имена. Това са хора, които са имали контакт с международни организации и по този начин можеше да бъде, бъдат установени техните имена. Много семейства са имали страх от това, да не бъдат преследвани, ако разкажат за случилото се, е, случилото се или потърсят контакт с външния свят. Und wir versuchen das Прави се опит да бъдат обединени човешките права и ам, да се а, призват към отчетност извършителите на а, тези масови убийства в затворите. Независимо колко и отдавна се е случило това. Искам да подчертая още веднъж, още веднъж че, че ние се радваме, че много от а, политическите затворници бяха освободени миналата седмица. Но както госпожа Лохбилер и други знаят, има много затворници в Иран, например в Кюрдистан, които от 25 години са в затвора. Искам да ви обясня това и искам това да стане обществено достояние, защото аз не искам на нито едно семейство да се случи това, което се случи на моето семейство. Благодаря ви. Ich danke Ihnen, Frau Аз ви благодаря, госпожо Мусени, за това, че ни описахте още веднъж какво се е случило. Това, което се е случило в затворите, не може да се опише с думи. Това е едно брутално престъпление – ам, хората, които искат това събитие да се запомни, ам, правят всичко възможно, въпреки че се излагат на риск. Рауф Каби. Сега да чуем господин Рауф Каби. Той е от кюртската територия на Иран. Неговите две сестри са били екзекутирани. Сега той живее в Франция. Трябва да натиснете бутона за микрофона, господине. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми е, господа депутати. Бих искал да ви благодаря за предоставената ми възможност да ви представя и е, семейната моето си преживяване, това, което се случи на моето семейство, ще бъда кратък, но оставам на ваше разположение за евентуални въпроси. Искрено се надяваме, че правата, основните права на кюрския народ ще бъдат признати. Кюрдския народ през 79-та година участва в свалянето на тогавашната а, власт. И новият ислямски режим, който дойде на власт след революцията, още през първите месеци реши да потисне всякаква форма на опозиция чрез а, убийства. По този начин кюртската територия на Иран през, още през първата пролет от идването на вас на новия режим бе обляна в кръв, защото това беше волята на властта. Заповядано беше убийството на много кюрдски граждани в името на свещена война, в името на държавата. Това беше направено, като се избиваше населението на същата тази държава. Градовете на Кюрдистан се превърнаха в безмилостно поле, където се извършваха кланета. Много граждани бяха убити, имаше и много разрушени градове, които бяха в руини от бомбардировките. Имаше и много, разбира се, военни, които също а, бяха настанявани в а, болницата. Моите две сестри работеха в болницата в рамките на, в разгара на войната. Шала и Насрин се казваха моите сестри. Един ден дойдоха Едни хора дойдоха при сестрите ми и им казаха да не лекуват повече болните военни, които се бяха скрили в болницата. Аз отидох да видя сестрите си. Настрин напразно се опитваше с лекарския екип да върне към живота един свой стар приятел от детството – Извинявам се за това, че емоциите ми надделяха. Та, сестра ми каза, това тук е болница и ние лекуваме всички, без значение какви са техните виждания и какво е тяхното минало. Тук за нас няма разлика между хората, така че тръгвайте си. Ние искахме да видим Какви са хората, които идваха от Техеран и откъде ли не, които идваха и избиваха гражданите под претекста, че ам, те са участвали в революцията. Кюрдистан малко по малко попадна в ръцете на новия режим. Още от първите дни двете ми сестри бяха арестувани – Първоначално бяха експулсирани в юго-источната част на Иран, но поне бяха живи. Когато се върнаха обаче, те отново бяха арестувани, хвърлени в затвора, измъчвани, унижавани. И в крайна сметка бяха екзекутирани. По този начин беше унищожено цяло едно семейство. За съжаление обаче, това не е единичен случай. Това продължаваше, продължава и до днес, както каза Мерцедес преди малко. Има много кюрдски затворници, арабски затворници, представители на иранското общество, без значение дали става за граждани на Техеран или на други градове, всички те все още са затворници. Голяма част от тях са на зеления път. Не искам да навлизам в политически дебат, но все пак оставам на ваше разположение – ако бихте искали да попитате нещо. Аз ще спра до тук. Просто исках да отдам почет на тези две медицински сестри, които просто си вършеха работата, но които бяха екзекутирани за това, че са а, лекували хора, които са били против революцията. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Kabi, for... Благодаря ви, господин Каби за това, че ни обяснихте какво се е случило с сестрите ви. Благодаря ви също за това, че ни обърнахте внимание, че всичко това се е случило в а, конкретния контекст на а, иранската история по това време. А, разгледахме различните форми на потисничество и на измъчване от страна на иранското правителство и наистина виждаме колко силни са иранците, колко силен е народа, който страда, както тези, които са в Иран, така и тези, които са извън него, но всички се борят, за да може да има едно свободно общество в Иран. Сега да чуем господин Мехдо Меманпур който е бивш политически затворник и който по-настоящем говори, извинете, живее в Швеция. Доколкото разбирам, ще говорите на шведски, което означава, че тези от вас, които не говорят шведски, ще трябва да си сложат слушалките, за да чуят превода. Благодаря ви, госпожо председател. Man vill gärna undvika att никой не обича да се говори за страданията, които са били нанасени на хората. Аз обаче трябва да ви разкажа за ужасното страдание, което изпитах при явно нарушаване на човешките права в Ислямска република Иран през 80-те години. Казвам се Мехдо Меманпур и съм, един от хилядите, и съм една от хилядите жертви на а, този режим през последните десетилетия. Аз не съм членувал в никоя политическа партия. Всичко, което исках на времето, беше да а, защитя свободата, която успяхме да си извоюваме след резолю... революцията. Абе. Това мое простичко желание обаче беше достатъчно, за да се превърна в политически затворник. Няма да ви описвам физическите мъчения, на които бях подложен. Със сигурност сте чували многократно а, в какво се изразяват те. За мен страданието беше нещо повече от физическо такова. Режима искаше да ме изпита до край, за да установи дали не съм опасен. Той се опита да ме пречупи психически. Затова към мен беше приложено психологическото мъчение. Един ден ме заведоха на мястото, където екзекутираха хората. И ми дадоха заповед да сложа ръката си върху ръката на един пазител на революцията. Самия той държеше пръста си на спусъка на пушката. Аз трябваше да сложа показалеца си върху показалеца, който щеше да натисне спусъка. Ефтредом лесе Коран. След това пазачите започнаха да четат Корана. По заповед на техния шеф спусъкът бе натиснат. От упор бяха застреляни всички жертви, които бяха наредени пред пазачите. По този начин загинаха стотина души. Стотици политически затворници умираха по този начин и аз се превръщах в съучастник, защото и аз убивах, тъй като трябваше да натисна спусъка и да убия един млад човек, който се бореше за свободата. Те ме превърнаха в убиец. Моя случай не е единичен. Много други хора бяха принудени да правят същото нещо. Това е само един от примерите за ужасните психологически мъчения, на които бяхме подложени от ислямския режим в Иран. За мен това е психологическо изнасилване, насилие, насилие, което ви преследва през целия ви живот след това. Няма ден, в който да не се сещам за този миг. Този спомен е още по-болезнен, защото сред стотиците политически затворници имаше и дечица на по 12, 13, 14 години. Тези деца бяха застреляни. Образа на умиращите деца – ще остане вечно в паметта ми. В затворниците на Ислямска република Иран младите жени бяха изнасилвани от пазачите преди да бъдат разстреляни. Това нечовешко унижение се извършваше под ръководството на основния ръководител на държавата, който дори беше издал фатва в това отношение. Момичетата бяха изнасилвани, защото съгласно мюсюлманската вяра, само девствениците отиват в рая, което означаваше, че тези момичета нямаше да отидат там. Сексуалното насилие спрямо жените, но и спрямо мъжете, беше извършвано многократно върху политическите затворници. Между 1981 година и 1984 година над 12 000 политически затворника бяха убити. Насилието постигна своя връх през 1988 година, когато в рамките на два месеца над 5000 политически затворника бяха избити след смъртната присъда, която беше произнесена срещу тях. Един от тримата разпоредители на тази смърт в момента е министър в Иран. И само преди месец той говореше в а, иранския парламент и а, гордо описваше действията, извършени от него между 80 и 88 година. Той направи това напълно законосъобразно. През 80-те години имаше системно и всеобщо нарушаване на човешките права. Това нарушаване на правата се извършваше спрямо цивилното население, за да може да се издигне а, в култ правителството. В рамките на три десетилетия имаше голямо мълчание по въпроса за това, което се случи. Затова днес говоря от името на всички жертви и е, приканвам горещо всички тези ужасии да бъдат признати от иранската държава, за да може да почиват в мир всички тези жертви. Благодаря ви. Thank you, Mr. Председателката благодаря ви, господин Мемон, за вашето усилие, е, за това, че вие дойдохте да свидетелствате тук за мъченията пред подкомисията за човешки права на Европейския парламент. Като ни напомняте за това какво се е случило, благодаря ви. Благодаря ви за това, че отново повдигате въпроса не само описвате какво е, са преживели жертвите, но също така, говорейки и за извършителите, и, и тримата вас казахте, че 25 години след е, тези масови убийства в е, ирански затвори трябва да остане пространство за паметта. И аз се радвам, че нашата подкомисия и делегацията на Европейския парламент за Иран имат пространство за паметта, Разбира се, ние не сме Международен съд и както съвсем правилно вие казахте, това е част от историята на Иран, мисля, че още в самото начало вие казахте, че имате е, спомени за това, че повече от 4800 са били избити и мисля, че е, за бъдеще е, трябва извършителите да бъдат изправени пред съд в Иран или, ако не, на международно ниво безспорно подобни жестокости към хора, е, които са граждани, е, но които са на, поли... на различни политически позиции в Иран, винаги са били част от историята на страната и ако ние не обмислим всичко това правилно, както сега, така и за в бъдеще, ще бъде много трудно за иранското общество да заживее заедно. И така, е, мисля, че е, преди да дам думата на представители на външната служба, аз е, бих искала да дам думата на представители на делегацията за Иран от Европейския парламент. Ако имате какво да кажете или да зададете въпроси, заповядайте. Госпожо председател, първо е, бих искал да ви благодаря е, за това, че поехте инициативата да организирате подобна среща с делегацията на Европейския парламент за Иран. Както вие знаете, аз е, съм дълбоко несъгласен с членовете на тази делегация. От две години насам тази делегация е, има за цел единствено да организира посещение на европейски депутати в Иран, като старателно се стреми да не се осведоми за това при какви условия трябва да се организира това пътуване е, всъщност, е, иранското правителство иска да използва пътуването на европейски депутати, за да получи форма на международно признание. Ние имахме възможност да се срещнем с млади хора, е, с политически сътворници, с представители на опозицията. Това беше просто една възможност. А днес нашите гости ни напомнят каква битка са провели в миналото. Понякога извършителите на революцията в последствие стават първи жертви. Аз искам да се възползвам от случая, за да ви напомня е, античността в Рим. В е, град Сицилия гражданите решават да убият е, тираните, защото просто повече не могат да живеят по тяхната тирания. Всички са съгласни, с изключение на една възрастна жена на 70 години, която не се съгласява с това убийство. Другите отиват да разговарят с нея и я питат е, защо не си съгласна да убием тиранина. И тя им обяснява, че аз преживях един тиранин, който беше чудесен. Преживях и управление на втори тиранин, който стана по-лош. Третият е жесток, но се страхувам, че четвъртия ще бъде още по-жесток. Та, искам да ви кажа, че е добре да искаш промяна, но след промяната нещата може да се окажат още по-лоши. Искам да ви кажа, че е, ние, е, като европейски депутати, членове на делегацията е, за Иран, е, не трябва да посетим Иран, затваряйки очите си за това, което се случва в страната. Днес е, в медиите се говори много за това, че новото правителство проявява по-голяма откритост, че поема инициативи спрямо събития от миналото. Госпожо председател, вие самата го напомнихте. Ние Предвиждаме среща с ирански депутати в Страсбург и съвместно да решим при какви условия може да протече командировката ни в Иран, за да може е, това посещение да бъде полезно, като разбира се се спазват всички условия за неговата организация. В противен случай е, просто няма да можем да се споразумеем и е, пътуването ще се окаже невъзможно. Делегацията на Европейския парламент за Иран изрази желание да се срещне и с представители на младсинствата, е, но това наше искане не беше удовлетворено. И заради това бих е, искал е, да изразя съжаление за това, че на нашите заседания постоянно присъства е, то служители в посолството на Иран и в последствие те докладват на властите за позициите, които ние изразяваме, но които не държим да стават публично достояние. Така или иначе, ние ще продължим да правим всичко, е, което е във властта ни, е, за да може гражданите на Иран да говорят открито пред нас. Надявам се, е, че е, нашата делегация ще изиграе в по-голяма степен ролята си, отколкото до сега. Председателката, благодаря ви. Е, надявам се по време на вашето пътуване да се спрете на въпроси на, за човешките права. Ако заминете тази година, това ще бъде 25 години след масовите убийства в иранските затвори, така че това ще бъде повод за разговор разговор с правителството, но също така и с това, което каза първата изказали са, а именно за положението на младсинствата. Господин Чип също иска да вземе думата. Благодаря ви, госпожо председател. В момента тече заседанието на Генералната асамблея на ООН преди е, сесията е, е, стана ясно, че нещо се случва, предизвикан е масов интерес, защото президента на Иран присъства в залата. Това е много интересно. Е, защото е, Генералната асамблея на ООН е повод за двустранни срещи и контакти. И е, от новините, които чувам, се използват нови формулировки от новия президент на Иран. Например, по отношение на ядрената програма на Иран. Въпросът, който аз искам да ви задам, вие имате ли собствено мнение по този въпрос? Е, смятате ли, че промяната е съществена? Вие е, все пак познавате страната. Е, хора, е, които вие сте познавали преди години, сега са е, ключови фигури в е, Иран в момента. Не знам доколко сте доволни от това, но все пак вие имате впечатление, това е ли шанс за дълбока промяна в страната? Съжалявам, че не взимам пряко отношение по споделение с вас личен опит. Аз лично съм от страна, която също преживя тежко минало на тоталитарен режим преди демократична промяна. И аз, ако споделя това, което ние сме преживяли в родината ми, ще се развълнувам така, както и вие се развълнувахте. Така че това, което казахте, е действително много важно. Сега давам думата на представителя на външната служба, на географския департамент, тези, които работят с Иран. А, може би е, ще се възползвате от случая, за да вземете отношение по случилото се преди 25 години, масовите убийства и положението на малцинствата. Благодаря ви. Е, thank you very much, Благодаря ви, госпожо председател. Аз а, наистина отговарям за географските аспекти. Не съм специалист по въпросите за правата на човека. Въпреки това обаче аз следя а, ситуацията, свързана с вътрешните права в а, тази държава. Всички вие знаете, че Иран е един от най-сериозните нарушители на човешки права в света. Доста работа ни създава и ние непрекъснато следим това, което се случва там и излизаме с изявления. Основното ни опасение е свързано с широкото прилагане на смъртната присъда – до 25 септември тази година бяха извършени 310 екзекуции, те са потвърдени. Това е основното ни безпокойство. Разбира се, както а, стана явно от днешния дебат, има сериозно нарушаване и на правата на младсинствата в Иран. На лице са и дискриминация, спрямо жените, сериозни ограничения пред свободата на словото. Знаем какви са последните развития в Иран. Президент беше, президент беше стана господин Рухани, нещо, което всички ние приветстваме. господин Рухани получи сериозен мандат от иранския народ. Приветстваме също така и на скорошното освобождаване на 80 политически затворника и блестящия пример а, за освобождаването на Настрин Сотодех, който получи, която получи и наградата Сахаров. Това са хора, които бяха арестувани през 2009 година, след изборите. Всички те имаха връзка с реформаторите. Сред тези затворници има някои християни, има и журналисти, така че има освободени затворници от всички категории. Разбира се, много други хора остават политически затворници в Иран. Когато върховният представител на ЕС се срещна с господин Зариф, министър на вътрешните работи, върховният представител повдигна въпросите за правата на човека в Иран. По наше мнение, това, което се случва там е ужасяващо – Както казах, най-болезненият проблем е смъртната присъда. Ние си отбелязахме исканията и обещанията на господин Рухани в рамките на предизборната му кампания. Той заяви, че иска да работи за създаването на нова култура, която да доведе до намаляването на нарушаването на човешките права, която да включва също така и освобождаването на политическите затворници. Затова приветстваме първите му стъпки в изпълнение на неговата предизборна програма. Ще продължим да следим отблизо това, което се случва в Иран. Не мога да ви дам повече подробности, докато не получа конкретна информация от колегите от Нью Йорк но а, върховният представител и министъра на външните работи, а не на вътрешните, извиня се, преводача, са разгледали също така и а, отношенията между ЕС и Иран. Нямам обаче повече подробности за този разговор. Това, което мога да ви кажа е, че най-вероятно в близко а, бъдеще ще се проведе и подобен разговор на тази тема. Разбира се, на лице са някои положителни стъпки, както вече посочих, освобождаване на известен брой политически затворници. Тълкуваме а, този акт като проява на добра воля, но очакваме и допълнителни стъпки. Президент Рухани успя да сформира кабинет, в който мнозинството от министрите се състои от прагматици, реформатори, умерени политици. Някои от тях участваха и в предишната администрация. Има обаче и някои изключения. Така, например, обезпокоени сме от номинирането на господин Мохамеди като министър на правосъдието. Както казах, наясно сме с а, това, което е извършил той в миналото. Та, подобно назначаване е знак, че все още се води борба в иранската система. Мисля, че президента Рухани може и да е искрен в своите усилия да подобри ситуацията с правата на човека, но ще му е трудно да предприема следващи стъпки с консерваторите. Въпросът за младсинствата е много важен за нас, разбира се. Следващата седмица отново ще се срещна с представители на Организацията за непредставените младсинства и народи. Това е от нас към момента. Следим това, което се случва в Иран. Може би се намираме в повратен момент от историята. Както ви казах, изключително внимателно следим това, което се случва. Разполагаме с ограничени възможности за действие в Иран, тъй като по-настоящем не се води никакъв диалог, така че когато се започне диалога за човешките права, той ще бъде от изключителна полза за нас. Както знаете, нямаме делегация там, което допълнително осложнява нещата. Това е, което мога да ви кажа за сега. You, Mr. Благодаря, господин Оломи. Това, което казахте за възможността да започне диалог между Иран и ЕСА, преди 3 или 4 години това беше споменавано по време на дискусиите, но трябва да сме много внимателни. Виждаме до какво са довели други диалози, свързани с човешките права, като в Китай, например. Трябва да се знае каква е целта на, човеш... на този диалог. Трябва да има ясни критерии по, по кои въпроси се говори, свързан с човешките права и каква е крайната цел на този диалог. Ако целта е само да се е, проведе диалог, защото това е правилният начин, по който можем да обсъдим човешките права и е, резултата трябва да бъде подобряване ситуацията свързана с човешките права. Преди две или три години иранската страна, още по време е, на предишното правителство, прояви интерес в такъв диалог, свързан с човешките права, но а, е, все още имаше много въпроси и съмнения за това дали те имаха намерение да подобрят човешките права или това просто беше инструмент за тях да водят диалози и да по този начин да смекчат международната критика. Благодаря на всички. До 10 часа ни беше определено времето за тази дискусия трябва да сме много внимателни, още веднъж подчертавам. Аз приветствам промените и конкретните ем, действия, свързани с освобождаването на затворниците, но както беше казано и от вас и от СВД, членовете на правителството са същите и министъра на правосъдието беше, е, е бил отговорен за е, това драматично събитие, което обсъждаме днес. М да, окоръжаващи са тези действия, но е, в областта на човешките права трябва винаги да следим какво се е, случва и че трябва всички политически затворници да бъдат освободени в дългосрочен план да се премахне безнаказаността. Мога да ви уверя, че това, което обсъдихме днес, ще бъде обсъдено и с е, ЕСВД и с е, държавите членки при изготвянето на следващата делегация и при подготовката на следващата среща на върха в Женева. Две минути, добре. Може ли да говорите на английски? Uh, all I, I hear here всичко това, което чух тук за случващото с човешките права в Техеран. Говорим за затворниците сега, не говорим за това, което се е случи преди 25 години говорете за това време, през което те убиха повече от 20 000 души. Не само хората, които сега са в затвора. И това е важно. Но моля ви, говорете и за това. Те трябва да го приемат. Благодаря ви. Благодаря ви отново. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Сега ще обсъдим ситуацията в Сърбия. Моля ораторите да заемат местата си. So um, now we come to our uh, exchange of views on сега преминаваме към обмяната на мнения, свързана с Сърбия и малцинствата, които са там. Има делегация на Друа, която ще посети Сърби на 28 и 29 октомври делегацията, която отговаря за връзките с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово също ще се присъедини. Господин Кукан е ръководител на тази делегация и той ще председателства този дебат. Ще очертаем случващото се в всички тези страни, които споменах и връзките им с Сърбия. Комисията занимаваше се с човешките права. Има съвсем други теми в своя дневен ред. Те са свързани с ситуацията на човешките права в съответните страни. Когато посещаваме Белград, ние винаги се опитваме в програмата ни да поставим акцента върху тези теми. Ние винаги разполагаме с много добри експерти, с много добър и дългогодишен опит в областта на а, човешките права. Имаме представител на университета а, от Буда. Пеща, господин Тибор Варади, господин Дръжан Дурович, който е директор на Центъра за приложни европейски изследвания. Господин Дурович, благодаря, че сте тук. Преди да започнем да, обсъдим, да обсъждаме темата с вас, искам да приветствам посланика на Сърбия, който е тук сред нас. Добре дошъл господин Душко Лопандич. Господин Кукън, благодаря госпожо председател. Това е един много удачен повод да проведем тази дискусия, като имаме предвид предстоящото ни посещение в Сърбия и трябва да се възползваме от присъствието на експертите сред нас, така че да можем да навлезем в подробности в тази така щекотлива а, тема. Нека в началото да кажа някои а, неща. Може би ще започна с една по-широка перспектива и след това ще започна <laughs> да ам, акцентирам върху очевидното. Е, хората, които принадлежат към малцинствата ам, и проблемите свързани с тях са много чувствителни и щекотливи. Има доста а, а, осложнения, когато говорим за малцинствата от а, Западните и Централни Балкани. Няма нито една страна, в която да не се появява такъв вид въпроси. Всяка среща на нашата делегация с колеги от парламентите в Западните Балкани винаги се обсъжда тази тема и има колеги, които могат да потвърдят, че дискусиите по тази тема са доста оживени всеки път. След като съм присъствал на такива дискусии, мога да кажа, че ам, когато обсъждаме ам, мълцинствата, ам, и тяхното положение, мога да заявя, че ситуацията се подобрява. А също и по отношение на Сърбия. Аз се надявам силно, че Сърбия ще започне скоро преговорите за присъединяване и ще бъдат обсъдени глави 23 и 24. Ще е много важно, разбира се, човешките права и правата на мълцинствата да отговарят на европейските изисквания. Ние се концентрираме върху този въпрос и това ще правим и в бъдеще. Тре... Албанци, унгарци, словаци, босници, всички те а, принадлежат към малцинства в Сърбия. Необходима е всеобхватна правна рамка, за да бъдат защитени малцинствата. Например, правителствената служба, отговаряща за правата на малцинствата, беше създана на миналата година и наскоро правителството прие пет е, е, годишна стратегия, свързана с борба с дискриминацията. В Сърбия и в много други страни в региона виждаме, че законодателствата и ам, правните разпоредби са на лице, но прилагането им ам, е недостатъчно. Ам, и неравномерно в а, отделните страни. Понякога а, липсва и финансиране на програмите. Някои от проблемите възникват, защото липсва координация между а, ам, между органите на национално и местно ниво. Освен това, гражданите, които ам, принадлежат към мълцинства, те по-скоро живеят в пограничните региони и това а, всъщност а, допринася за засилване на сериозността на е, техните проблеми. Понякога се поставя въпроси за децентрализирането на страната. Правата на хората от малцинствата се свежда до основните ценности на Европейския съюз. Като членове на Европейския парламент имаме е, роля свързана с опазване на тези ценности. Трябва да под подчертаем а, проблематичните области, но трябва да споделим нашия опит и да допринесем за подобряване а, на ситуацията в страната, която желая да стане член на Европейския съюз. Както казах в началото, Сърбия ще започне скоро а, преговори по, по нейното присъединяване. Ем, и въпросът с мълцинствата не би трябвало да породи някакви сериозни проблеми. Тези въпроси са включени в глава 23 24 от предприсъединителния договор. Благодаря, господин Кукън. Благодаря ви, че така добре очертахте рамката на нашия дебат дадохте ни актуална информация за това къде е, се намираме. В момента господин Варади има думата. Освен това искам да кажа, както казах и в началото, заседанието се излъчва по интернет. Благодаря ви от все сърце, госпожо председател. За мен е чест, че съм поканен тук и е, ще бъда много доволен, ако с нещо мога да допринеса. Е, като член на мълцинствена група във Войводина. Там моето семейство живее от повече от 100 години. Ние разбрахме, че повече култури, повече езици, повече училища а, е, а, е, са нещо нормално и тази нормалност трябва да се запази но е, имаше сериозни предизвикателства, които бяха отправени е, в е, определени периоди от историята, особено по време на гражданската война в началото на 90-те години. Това беше много тежък период за практически всички малцинства. Това не се отнася само за младсинствата в Сърбия, но също така и за сърби е, в младсинствено положение на други места в бивша Югославия. Аз е, мисля, че някои е, форми на мислене е, се развиха е, и училищата, вестниците, културните институции на унгарски, словански, румънски, унгарски са временно неудобни и аз мисля, че единственият начин за конструктивен подход е да се приеме, че това е нещо нормално, че това принадлежи е, на тези земи и е, че училищата, вестниците, обществената администрация във войводина на унгарски, словански и румънски е, трябва да работят е, е допълнително към сръбския. Същото се отнася и за Санджак. Е, по този начин е, тези хора е, могат да приемат по-лесно, че Сърбия е тяхната страна, защото това е регион на Европа, регион на Европа, която, който просто е в рамките на Сърбия. Аз бих се съгласила с това, което каза господин Кукес, че дискусията се подобрява и има доста разбираема правна рамка. Тя се приема, тя се прилага, но може би понякога с известни затруднения. Искам да кажа, че имаше някои кръгълни камъни за тази правна рамка. Първо, е, Сръбската конституция, е, Международния акт за защита е, на, международните, на, на, на малцинствата и Националния съвет този национален съвет, поне според мен, е изключително важен и изключително уместен. Когато е, беше създаден, той се сблъска с известни критики. Критикуваха го членове на мнозинството, че отива твърде далече. Критикуваше се и от някои радикални организации на мълцинствата, защото предава интересите на националните мълцинства но е, според мен това беше и си остава до момента успех. Сега искам да спомена е, някои от а, е, а, действията, които бяха извършени, откакто е създаден този съвет преди около 4 години. Не винаги беше лесно, понякога трудно се прилагаше, но той се превърна в действителност. Е, подобри се положението на младсенствата. Увеличиха се броя на учениците в училищата на младсенствата. Не много, но все пак се увеличи. Е, е, стана културата в значителна степен стана право и отговорност на тези, които принадлежат на тази култура стана по-лесно за младсествата да приемат, че Сърбия е тяхната страна, но е трудно да приемеш, че дадена страна е твоята страна, ако твоя език и твоята култура не са част от ежедневието в тази страна. Аз мисля, че е важно да се спомене, е, че този акт и е, неговото прилагане, макар и не винаги съвършено, но разумното му прилагане е, маргинализира е, тези някои малцинствени групи и чувствителен резултат беше разбирателството между мълцинствата. Е, имаше е, сътрудничество между съветите, които представляват тези малцинства. Е, преди няколко месеца съвета на словаците отбеляза 10 годишния си юбилей и, има, и беше дадена най-висока награда на председателя на съвета на унгарското мълцинство. Така че етническите групи в Сърбия установяват по-добри връзки, е, отколкото в по-широк мащаб извън Сърбия. Е, е, виждат се някои подобрения. Те са резултат. Напоследък съветите на младсинствата написаха писмо до Стефан Фюле и изразиха сериозно безпокойство има е, висящо дело пред Конституционния съд е, в Сърбия е, защото по този начин те отправят предизвикателство към основите на този акт. Имаше някои, около 20 на инициативи, някои от тях бяха проверени, но някои от тях бяха инициативи, които са заплаха за самите устои на този акт. Няколко примери. Примерно, трябва да се види доколко съветите на младсинствата са конституционно съобразни. Причината е, че в сръбската конституция думата правомощия се използва в, контест, в контекста на властите на държавата. Тоест, тези съвети на младсинствата не са държавни органи, т.е. се поставя под въпрос тяхната конституционно съобразност. Моето мнение, може да има и други правни становища, това из изпуска от внимание, че правомощия е дума с много широко значение във всяка страна. В Сърбия има президиум на Академията на науките, и те също имат правомощия. Има също така съюз на адвокатите, те също имат правомощия. Международният търговски арбитраж има правомощия. Е, тоест, е, това беше странно предизвикателство. Е, друго предизвикателство е, така наречените права за финансиране. Много е важно че се позовават на член 75 от Конституцията. А всъщност става въпрос за самоуправление. Правото на самоуправление при културно образование и употреба на езика т.е. самоуправлението в областта на културата в Сърбия се прилага е, от е, така наречените основни права и и е, сега спорът е, че да, мълцинствата могат да имат основни права, те могат да създават свои институции, но държавата не може да прехвърля основни права. Това би имало смисъл, ако нямаше училища на унгарски и словашки, но при положение, че те съществуват, не може да се създава отделна федерална структура. Няма друг начин да се осъществява самоуправление, освен да се прехвърлят основни права. Това се случва и в Харватия, в Унгария, където има прехвърляне, преотстъпване на такива основни права. Времето ми е ограничено. Е, имаше и други предизвикателства и е, други спорове, но аз искам да ви кажа, че е, мълцинствата обикновено се приемат като опасност. Но при настоящото положение, настоящето приложение на акта, което може да се подобри, е основа за нормалност, основа на която мълцинствата могат да живеят нормално в Сърбия, към която да добавят и е, собствената си култура. Така че това, което е критично в момента и е, има е, заплаха, че системата може да бъде разрушена, е, Конституционният съд който е самостоятелен в рамките на правната система, Та той трябва да подчертае е, ключовото значение на този закон, е, по силата на който се подобри положението на младсинствата и е, стана по-лесно за младсинствата в Сърбия да приемат Сърбия като е, тяхна родина, като тяхна страна. Е, председателката благодаря на господин Варади. Сега давам думата на господин Дурович. Um, Благодаря ви. За мен е чест да се обърна към подкомисията по човешки права на Европейския парламент в светлината на предстоящата делегация, която ще посети в Сърбия, но и в светлината на преговорите по двете важни глави за Сърбия. Това е много важна стъпка, както за Сърбия, така и за Европейския съюз. Надявам се. Позволете ми като начало да уточня, че основното ми становище е, че основните човешки права и човешките права на младсинствата в Сърбия са спазени. Има доста стъпки в това отношение и те отговарят на европейските стандарти, както каза и ам, колегата, който говори преди мен. Две основни неща са важни в това отношение. Първо, политическата ни воля, т.е. на лице ли е политическа воля да се прилага всеки един от регламентите или всяко едно от правилата в европейското законодателство и на второ място разполагаме ли с съответния капацитет. Институциите на лице ли са, на лице ли са финансовите ресурси, които да отговарят на нуждите на младсинствата, в контекста на економическата криза и в контекста на економическата разруха, която цари в регионите, в които живеят младсинствата. Бих искал да се спра на два момента. Първо, на въпроса за съществуващата институционална рамка, която включва и съветите на младсинствата. Съвсем а, наскоро имаше и подобна инициатива, която бе разгледана от Конституционния съд. Самата такава идея подкопава идеята за културна автономност. Тази културна автономност предвижда възможност за младсинствата да ам, упражняват своите права. Без значение какво е решението на Конституционалния съд, бих искал да кажа, че е много важно доверието между младсинството и мнозинството това отношение обаче имаха вече, имахме вече някои проблеми, а сега се повдига и въпроса за законосъобразността на тези институции, които се борят за да могат да продължат да съществуват и да бъдат признати като официални. Тази институционална структура все още не е завършена, говоря за националните съвети на младсинствата, те трябва да се превърнат в държавни институции. Все още тази структура не е ефективна. Тези институции са а, на лице, но има още работа в това отношение. Съветите на националните младсинства изиграха важна роля за извършването на важни стъпки напред по въпросите за мълцинствата. Първия доклад за тяхното функциониране казва, че освен нуждата от съвети за младсинствата е необходимо да има по-добра координация и по-добра комуникация между правителствените агенции, които работят в областта на защитата на правата на младсинствата. Необходимо е съветите на младсинствата да могат да упражняват своите правомощия. Те имат различни правомощия в областта на образованието, на информацията, на преподаването на съответния език на младсинството и така нататък. Съществуващите съвети на местно равнище – също са от значение, тяхното функциониране трябва да бъде подобрено, тъй като те не дават, не използват целия си потенциал. Това беше първият момент, на който исках да се спра. На второ място. Конкретната ситуация на някои малцинства ще се спра на 7 от тях – региона на Санджак, унгарското младсинство. Наскоро имаше доклади за напрежение в Войводина. По региона на Санджак – Основният проблем там е свързан с економическата разруха на този регион. За да се подобри економическото положение, което ще може да успокои и напреженията, които съществуват, е необходимо да се предприемат действия. Във връзка с Войводина, стъпките, предприяти от министър-председателя по-рано тази година, са важни. Той се споразумя с председателя на парламента на Войводина – и това е една много добра стъпка към изграждането на доверие между мнозинството и унгарското младсинство. Беше обещана допълнителна помощ от Министерството, за да се решат проблемите, които в момента имаме във Войводина. И ще спра до тук, за да ви дам възможност за въпроси. Преди да чуем външната служба, казва председателката, ще дам думата на членовете на парламента. Заповядайте. Thank you, uh, Madam Chair. Well, uh... Благодаря, госпожо председател. Слушах внимателно ораторите и те очертаха една много ясна картина. Аз имам три въпроса. Преди да задам въпросите, искам да подчертая, че като следим случващото се в Сърбия с резолюцията, аз съм член на делегация също така. Трябва да знаем, че Европейския парламент винаги е по почертавал в своите резолюции, свързани с Сърбия, че е много а, важна правната рамка свързана с малцинствата в страната. Много важна е ролята на местните органи при защитата на малцинствата в Сърбия. И ще е добре, ако всички тези мерки действат и на практика, да се види как, кое функционира и кое не. Моят въпрос е свързан с изпълнението. И а, тримата споменахте а, прилагането на правната рамка и, на, и ролята на националните а, съвети. Знам, че има унгарски, словенски национален съвет. Те работят много активно. Подготвя се и ново законодателство за медиите в Сърбия. Кои медии са позволени в Сърбия? Това също е важно и за малцинствата в Сърбия да имат достъп до интернет медии. Още един въпрос. Дали Броят на етническите конфликти се, се е увеличил. Имало, знаем, че е имало няколко случаи на стълкновения между дневни етнически групи. Дали конфликтите са се увеличили или не? Благодаря. Господин Токаш има думата. Thank you, Madam uh, Chair. Е, Благодаря, госпожо председател. Ще кажа, че много се радвам, че тези гости са тук сред нас. Преди три години участвах в една делегация, която посети Сърбия. Там се срещнахме с сръбски политици, с представители и на парламента. Освен това, се срещнахме с представители на ам, Римс, извинете, на ам, ромски общности. vettem részt ezen az úton. И на румънски малцинства. Освен това, всеки ден а, е, чуваме за трагични събития, които се случват в страната. Освен това, в някои случаи се стига до проливане и на кръв. Междувременно ситуацията се подобрява, но въпреки всичко има едно висящо производство, колективно висящо производство срещу група от хора. Как, е, е, как стоят нещата с този случай? Как може да бъде ом, установена истината? Има и други, които са били в този регион през които са се срещнали с представители. Тук в парламента ние през 2009 проведохме едно изслушване по въпроса. Темата за сръбските и а, унгарските малцинства и техните отношения. Винаги а, беше подчертавано, че всичко се прави в името на истината, така че на проблемите да бъдат осветлени но а, нямаше някакви конкретни отговори на въпросите. На следващо място а, конфликтите между Сърбия и Унгария, двата прези... двамата президенти на Сърбия и на Унгария се срещнаха и почетоха памет... паметта на жертвите от войната. Това беше една много важна стъпка. Сега стои въпроса как ще се действа по-нататък, как ще се приведе всичко на практика. как стоят нещата с финансовите средства, с материалната подкрепа, как може да се противодейства на тези зверства, които са се случили по време на войната. Имало е и жертви от Германия. Искам да попитам как въобще този процес ще продължи и за в бъдеще. Друг въпрос е свързан с властите. Преди две седмици тук в Европейския парламент разглеждахме законодателен акт, свързан с защитата на малцинствените езици. езици. Сред тези езици се нарежда и влашкия. Беше казано, че има 300 000 етнически власи, а, не се признава обаче тяхното право. От а, чужбина се прави опит да се обърне внимание на проблема с властите. Има ли някакви действия, които са предприяти? Отбелязан ли е напредък? Как изглежда въпросът, свързан с църковния живот, с изповеданието на религията? Сега въпросът, свързан с Косово. Общо известно е, че Унгария и Сърбия за ам, обявяването на автономия а, и съществува и а, Националния съвет а, за малцинствата в Войводина. Смятате ли, че северната част на Косово може да се третира по същия начин? това също дали може да съществува някакъв вид автономия по примера на унгарските малцинства. Има много хора, които са засегнати. Има много хора, които през последните години са били подложени на асимилация. Смятаме, че е добре да има автономия и че автономията не би застрашила сръбското а, общество. Напротив, искам да засегна и проблема, свързан с Румъния. Там също, също проблеми в отношенията между Сърбия и Румъния през последните години. Се е стигало до осложнения, имало е ам, изолирани ам, случаи на конфликти. няма представители на а, румънското малцинство и на влах, власите, въпреки че имат право на това. Не знам дали господин Кукън или госпожа Лохбилер могат да кажат нещо по въпроса. има определени е, предварителни условия, които трябва да бъдат изпълнени е, по отношение на малцинствата. В някои страни а, дори и след като се присъединят към Европейския съюз, не се изпълняват а, а, критериите и не се изпълняват изискванията, свързани с малцинствата. Необходимо е в рамките на Европейския съюз правата на малцинствата да бъдат зачитани. Благодаря, господин Токаш. Сега започваме с обмяната на мнения. Имам още 10 минути, но за да можем да чуем и отговорите на експертите, ще помоля колегите да са кратки. Мадам госпожа Босич. Thank you. Thank you very much, uh, madam. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Аз си бях подготвила изказване на хърватски, но няма превод. Няма проблем, ще се изкажа на английски ще трябва да се приспособя. Е, госпожо председател, господин Кукан и всички колеги, всички изказали се до сега, първо съм дълбоко благодарна за възможността да ви запозная с хрватското младсинство в Сърбия и с неговото положение. Е, искам да ми дадете възможност да се спра само на няколко ключови въпроса, макар да имам много повече. Ще задам набързо само няколко въпроса във връзка с хрватското младсинство в Сърбия. Аз съм дълбоко признателна и много внимателно изслушах това, което имаше да каже господин Кукан. И е, при цялото ми уважение към това, което каза, и съм съгласна. Така, поне правната рамка е чудесна, но липсва приложение. Или изобщо не съществува такова. Вие казахте, е, че войводина напреднала – за съжаление обаче, мнозинството от харватите живеят в е, Войводина, не виждат такъв напредък, но както и да е. Както и да е, аз мога да, да изтъкна и много цифри в подкрепа на това, което казвам. Тъй като разполагам с малко време, е, искам да се спра само на най-важните неща. Първо, недостатъчното представителство е, в е, държавните, регионалните и местните органи на властта на хърватите. Аз е, мога да посоча съвсем пресни данни, но Госпожо председател, ще спазя правилата и няма да обяснявам допълнително. Нещо друго, изключително важно, това е недостатъчността на приложението на правата на младсинствата в областта на образованието. Аз съм свидетел на това цял живот и това дълбоко ме безпокои. Мога да посоча примера, примери с е, отделни места. Едно малко място, което се казва Ност Шид, около 40% от харватите живеят там, но няма достатъчно училищ... ученици за да ходят на училище и не е направено нищо. Е, директорите на училищата нямат право е, на харватите да учат. Смята се, че се внасят хървати от Харватия, за да учат хърватски. Има само буквари, само учебници за началното училище. А, а, дори няма внесени учебници от Харватия за гимназиите. И според мен това е крайно недостатъчно. Третото, на което искам да се спра, господин Кукън, искам да привлека вашето внимание. Това е мнението на хърватската общност е, това е, е, смята се, че те са е, под етническа група. Това е изключително обидно, че те трябва да живеят в къщи, просто ги принуждават, няма друга дума, принуждават ги в да доколкото става ясно, ги изтласкват от интелектуалните институции в Сърбия. Това е унизително. Унизително е за мен, че трябва да се обръщам към вас, да ви моля за внимание по тези три въпроса липса на пространство за каквато и да било културна дейност. Дълбоко ме безпокои това и затова много ви моля, когато отидете там, широко си отворете очите. Аз съм съгласна с колегите за унгарското мълцинство – аз бях там с приятели, с професор. И, а, е, няколко седмици можах да се срещна и с Унгария Ци и с Харвати в Сърбия. Много ви благодаря за предоставената ми възможност. А, е, много ви благодаря и за почитаемия професор от Будапешта. Аз съм напълно съгласна с това, което казахте и се, налага, и се надявам, че колегите от Сърбия ще чуят моя призив. Отново любезно ви благодаря за възможността. Председателката, благодаря ви, госпожо Бушич. А, ние ще се върнем а, на тези теми при дискусиите с а, делегацията на Европейския парламент. Господин Планкович има думата сега. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Е, като нов член на делегацията за Юго-Источна Европа от от е, името на хърватските членове в Европейската народна партия. Аз ви благодаря за днешната дискусия. Искам да изразя общата и постоянна подкрепа на Хърватия е, за е, европейските въжделения на Сърбия. За нас това е много важно за стабилността в региона, за демокрацията, за добросъседството, а също така и за приключването на процеса на разширение за страните от югоизточната част на Европа европейския континент. Искам да добавя политическа точка. Тя е, е в допълнение на това, което каза госпожа Мушич във връзка с младсинствата в Сърбия. Тук основно се говори за унгарското младсинство, но има и много други младсинства. Аз внимателно прочетох доклада за напредъка на комисията, също така докладите на парламента за напредъка на Сърбия. Аз искам да говоря за двустранния контекст по защитата на младсинствата, е, както политически, така и правно. И тук искам да е, ви уведомя, че има двустранно споразумение по защитата на младсинствата между Харватия и Сърбия. За ваше сведение, в Харватия от 150 е, члена на парламента има 8 мълцинства за представителство на мълцинствата. 8 от тях са постоянно за сръбското мълцинство, а 5 за всички останали. Така че е, те не са многобройни. Е, имаме 8. Ние имаме по принцип малко депутати, но 8 депутатски места са за мълцинствата. По тези споразумения има и политическа воля и в Харватия, и в Сърбия за отправяне на сигнал към сръбските власти, е, че трябва да има и гарантирано представителство на харватите в сръбск като народно събрание. Това е двустранно споразумение, което до сега не се спазва от сръбските власти. Е, трябва да има етнически хървати, избрани, но на списъка на други политически партии, а не по силата на квота за хърватски избранници. Аз смятам, че трябва по-подробно да се обсъди този въпрос, когато комисията изготви следващия доклад, особено във връзка с амбициите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Трябва да се предвиди главата по основните права и защо и при двустранните споразумения за младсинствата. Е, по останалото аз съм напълно съгласен с това, което каза госпожа Бушич. Господин Илчев има думата. Благодаря, госпожо. Аз искам да отбележа два момента, които смятам за много важни. Първо, подкрепям напълно констатацията на господин Кукан, че ситуацията се подобрява. Това е очевидно. Не бива да бъдем свръхкритични, когато действително ситуацията с правата на малцинствата в Сърбия се подобрява. Но тук веднага правя едно уточнение. Това подобрение много често е по инерцията на политическите събития. Много често то не е съдържателно подобрение, а формално подобрение. Например, естествено е България, Румъния, Унгария да издадат хиляди паспорти на своите сънародници, които живеят в Сърбия. Това гарантира свобода на движение и някои преимущества за унгарците, румънците и българите, които имат унгарски, румънски и български паспорти. Но това е формален белег. И затова искам да привлека вашето внимание към едно важно положение, на което се спря господин Сърджан Дурович. Той каза, че доверието е много важно. Малцинството трябва да има доверие към мнозинството. Отвъд паспортите, териториите, институциите, статутите, степените на автономност, доверието. Как да повишим доверието между различните етнически групи в рамките на една държава а, като Сърбия? Отговорът е много сложен, но аз мисля, че трябва да започнем с една подобрена комуникация между институциите на тази държава и институциите на Европейския съюз. Ще ви дам един прост пример. Аз като български евродепутат Три пъти поставям въпроса за осигуряването на необходимия брой учебници на български език за българските деца в Босилеградско и Бродско. Няма разрешение на този мега въпрос. А той всъщност е миниатюрен. Става дума за няколко десетки, може би за, за 100 не повече учебника. Три пъти поставям въпроса пред делегацията от Скупщината на Република Сърбия – и преди три дни сръбският президент Томислав Николич, докато се прегръщаше с българския президент, каза, че се изненада е научил, че има такъв проблем и сега ще вземат решителни мерки да се отпечатат необходимите учебници. Сами си задайте въпроса, това лоша комуникация ли е, лоша политическа воля или небрежност? Ето от такива факти, които за нас са малки, битови, локални, всъщност зависи доверието на малцинството към мнозинството. И аз апелирам, когато пишем докладите и когато дискутираме докладите, да не подминаваме тези детайли. Тук колегата запита, възможно ли е Северно Косово, Косовска Митровица да получи някой ден статут на какъвто днес се радва Войводина. Някой ще каже, ама това са еретични въпроси. Не, това са въпросите на живота. Те засягат албанците и сърбите в Косово, но също така албанците до Косово и сърбите в Сърбия. Ето дадох и друг пример. Как от малкото факт, че ако се тръгне към големия извод, вероятно прогресът би бил по-голям и тогава следващия път, навярно с още по-голяма категоричност, ще можем да кажем да, ситуацията се подобрява. Благодаря. Thank you. Благодаря, господин Илчев. Аз имам три въпроса, но тъй като нямаме време, няма да ги задам. Просто искам да кажа, че аз съм член на делегацията и също с интерес бих искала да науча малко повече за положението на на ромското младсинство. А, знаете, че обсъждаме и ам, законодателния акт за обратното приемане а, и в рамките на този доклад, според експертите, Сърбия не е сигурно място. Затова бих искала да чуя малко повече а, вашата гледна точка по това. Още нещо, което е доста спешно. НПО ни информираха, че на Осми ще има парад. През 2011-2012 година бе отменен на този гей парад. така че се надявам, че този път той няма да бъде отменен гледа се на него като на опасност, така че може би можем да кажем нещо и по този въпрос. Бих искала да ви помоля да бъдете а, точни и бързи в отговорите си. А, сега да чуем господин Патрик Паке от външната служба, след това а, а, ще зададем думата и на господин Рибица. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ни поканихте да участваме в тази интересна дискусия. Изключително важна е делегацията която ще отиде в Сърбия. Аз участвам и в преговорите. Доста положителни неща се случиха. Отбелязваме си някои безпокойства, които бяха разгледани днес. Ситуацията на човешките права и на младсинствата е една от основните теми, които ни позволиха да отворим главите за преговори с Сърбия. Продължаваме да работим по въпроса, не само защото а, вече започнаха преговорите за присъединяване, но и защото се прави конкретен мониторинг. Вчера и днес, например, ние разгледахме достиженията по глава 23. Човешките права са неизменна тема в тази дискусия. Това беше просто един пример. Приканвам членовете на парламента да разгледат на 16 октомври нашия доклад за напредъка. Може да го вземете предвид за посещението си в Сърбия. Да кажа и аз нещо във връзка с баланса, за който говори господин Кукан. Постиженията във връзка с спазването на човешките права на младсинствата, това е подкрепено от съответните законодателни актове, това е от една страна, но от друга страна трябва да разгледаме и предизвикателството свързано с изпълнението на тези закони. На лице е ангажираност на Сърбия да подобри положението. Многократно в, през изминалата година видяхме примери за това. Да не забравяме новата стратегия, която бе прията през юни за недискриминация. Да не забравяме и плана за действие. Наказателният кодекс също беше реформиран и бяха предвидени по-строги санкции при нарушаване на правата на младсинствата. Това също е стъпка в правилната посока. Подчертахме и други предизвикателства, както вече казах, изпълнението на законодателството, финансовите ресурси. За някои региони в периферията Например, това е от съществено значение. Затова насърчаваме сръбските власти да разработят стратегии за социално-економическо развитие на юг и на изток. Там има много региони, които са в неблагоприятно положение. Предизвикателствата. През 2014 година ще има избори за съветите на младсинствата това е не само предизвикателство, но и възможност за сръбските власти да ам, приложат на практика ангажиментите, които поеха през 2009 година. Младсинствата от своя страна могат да използват тези съвети, за да има и по-добра комуникация. Така че напълно съм съгласен с необходимостта от укрепване на доверието. Доверието е много важен момент. за ромското младсинство. Доста проактивен подход приложи Сърбия през последната година. Доста ясна стратегия се прилага от 2011 година. Имаше и два плана за действие за превеждането и в изпълнение. Все още няма конкретни резултати. Положението не е перфектно, но със сигурност се подобрява. Когато посетите Войводина, ще видите и затрудненията, финансовите затруднения, които изпитва радиооператора там, а, а той излъчва на езиците на младсинствата. Ние обърнахме внимание на сръбските власти на този проблем, така че те ще трябва да му отделят специално внимание. Благодаря ви. Thank you. Mr. <clears throat> Господин Паке, благодаря ви, госпожо председател, от външната служба. Приветстваме днешния дебат преди посещението в Сърбия. Нека подчертая, че комисията и външната служба работят ръка за ръка по въпроса в рамките на прилагането на реформите. В контекста на присъединяването, разбира се, водеща роля играе комисията. Бих искал да се спра на три аспекта. По-настоящем от политическа гледна точка всички обръщаме внимание на предстоящите политически избори в Косово. Приветстваме усилията както на Сърбия, така и на Косово за успешно провеждане на тези избори. Между другото, това ще бъдат първите общински избори в Северно Косово. На второ място, външната служба подписа споразумение за асоцииране, което влезе в сила на 21 октомври. Тук в Брюксел ще имаме среща с сръбските партньори, което ще бъде чудесна възможност за обсъждането на напредъка и на последните развития там. А, на трето място, както и вие упоменахте, тази неделя ще има гей парад. Нашата, нашето представителство в Белград е много активно в това отношение. Още от май и юни месец се предприемат а, а, действия. Имаме и нов представител там, който също оказва подкрепа за провеждането на този парад и сме уверени, че тази неделя ще има такъв. Благодаря ви. Благодаря ви. Може би е трудно за експертите да бъдат кратки, но наистина бих искала да ви помоля да сте кратки да отговорите на конкретните въпроси в рамките на 3 минути. Благодаря много, госпожо председател. Мисля, че ще бъде по-лесно. Е, ще направя максималното. Беше повдигнат въпрос за приложението. Почти всички говориха за приложението като проблем. Аз е, не твърдя, че изобщо няма приложение, но все пак е, имаше някои недостатъци. Ще посоча пример. Има правила за многоязиково управление в общините, особено в които има много мълцинства, и особено във Войводина. Е, тези правила са на лице. Независимо от това обаче, ако трябва те да се прилагат, е, трябва насърчаване на хора и изобщо хора с много езици, е, сръбски плюс езиците на местните младсинства. Тоест, трябва да се добавят езици. Освен политиката по назначение, без да се направят усилия, за да има хора, които могат да говорят на повече от един език, всичко си остава само на хартия. Така че това е въпрос на приложение. Друг въпрос, свързан с приложението, е е, позицията на радиото и телевизията на Войводина. Вие споменахте този проблем. За мен това е сериозен проблем, защото това не е въпрос само на език на малцинства, там има и сръбски език. Е, въпрос опира до финансирането на радиото и телевизията на Войводина и проблемът остава абсолютно неразрешен. Е, има е, сходна ситуация и с проекто закона за средства за масова информация. Е, той още не е готов и младсинствата го критикуваха активно. Там се предвиждат по-големи възможности за приватизация, което само по себе си не е проблем. Обаче за младсинствата това не може да бъде само цел. защото е, няма бизнесмен от младсинствата, е, който може да установи някаква медия на унгарски или словашки или на какъвто и да било друг език. Това не може да оцелее. Трябва да има допълнително финансиране, докато е, в настоящия проект закон няма удовлетворително решение на този проблем – това все още не е факт, това е проекто закон, но трябва да се мисли по този въпрос. Младсинствата трябва да имат право и на самоуправление, свобода на средства за масова информация, свобода на информацията изобщо. Отново това е, е, проблем, който според мен е разрешим, но който все още не е разрешен. Сега, по е, въпроса за приложението. Е, европейците биха могли да ни окажат помощ е, но когато говорих с роми, те повдигнаха следния въпрос. Има положителна дискриминация в полза на ромите. В частност става въпроса за ромите, които искат да следват каквито и да са им оценките, им се отпускат места. Аз мисля, че това е положителна дискриминация. Добре, до тук добре. Но активистите от ромското младсинство отправиха предупреждение че около 90 роми са възползвали от тази възможност. Те казаха, аз съм ром и ме приеха в университета. Това е много чувствителен и много деликатен въпрос. Е, как е, да е, как, как, как да заявиш, че няма прекомерно приложение на човешките права? И може би европейски възглед би ни помогнал. Нещата не са лесни. Така че имаме проблеми с приложението. Така, нямам време. Виждам, че времето изтича. Ако случайно имам още време, ще се върна на някои други въпроси. Председ... Благодаря. Ще ви ще сме благодарни, ако отговорите на въпросите в писна форма, защото ние подготвяме колегите от Труа за тяхното посещение и това ще има от полза. Следващия оратор, господин Дорович, ще се фокусирам върху две неща. Първия въпрос е свързан с изпълнението. Има политическа воля да бъдат изпълнени мерките на практика. В много области има проблеми с ресурсите и капацитета, например в случая с правителствените организации, отговаря за човешките права. Те не разполагат с е, адекватния капацитет винаги, за да се занимават с тези проблеми. Относно медиите е другия въпрос, който искам да засегна. Новия проекто закон Е, е необходим, за да се сложи край на конфликта, правния конфликт, който съществува между правото на мълцинствата да бъдат информирани и приватизирането на медиите. Необходимо тази информация да бъде предоставена и на езиците на мълцинствата, не се уреждат правата на тези медии, които е, излучват на съответните малцинствени езици. Трябва да се съдят нещата, да се види какво ще се случи с този медиен закон. И този да, закон да служи като желон като а, критерий, който да бъде включен в предстоящата пътна карта и да бъде включен и в процеса на наблюдение върху това, което се случва в областта. Относно инцидентите с унгарските мълцинства, във всички доклади се казва, че броя на инцидентите е бил значително намален. През последните месеци ситуацията е много по-различна от тази, която беше в миналото. Благодаря ви, председателят. Благодаря. Сега ам, приключваме с нашето изслушване, но казвам пак, ние ще отидем там, ще видим какво се случва, ще ви уведомим, ще имаме възможност да чуем и а, позицията на а, сръбското правителство. Имаме правило тук, че ако а, посланикът иска да вземе думата, ние му я даваме, но имате само 3 минути на разположение. Благодаря ви, благодаря госпожо председател. Бих искал да ви благодаря за това, че ме поканихте да участвам в вашето заседание. Искам да поздравя и господин Кукън и всички експерти, които са тук, както и членовете на Европейския парламент за това, че участват в тази дискусия. Много интересен беше дебатът. Ние ще си отбележим казаното тук и както разбрахме от дискусията и от докладите, които бяха споменати, Сърбия полага усилия, въпреки всички препоръки и критики, които бяха отправени от съвета на Европа и от Европейската комисия, свързани с законодателството на страната. Ние се опитваме да подобрим ситуацията на малцинствата. Сърбия е ам, ам, държава, в която населението е ам, от много етнически групи и представлява много културни общности, но ние полагаме усилия ситуацията да се подобри в бъдеще. Радваме се, че сега можем да участваме в конкретна дискусия с представители на държавите членки. Радваме се, че ще започнем и с преговорите, свързани с присъединяването. Ще започнем с въпросите, свързани с правосъдието и човешките права. Освен това, трябва да се вземе предвид и е, контекста, в е, който са поставени Сърбия и обществата на Балканския полуостров. Всичко това влияе върху позицията и на малцинствата. Искам да подчертая, че националните съвети и малцинствата и усилията, които полагат, са осезаеми. 329 учебника са издадени на езиците, на които говорят малцинствата и на тях се преподава в училищата. Около 50 партии има, които са свързани с малцинствата и те имат специални права на представителство, ползват се с специални прагове. За съжаление, ситуацията а, не е а, перфектна, не е без проблеми. А, съществуват двустранни споразумения, които ние подкрепяме. Ние оценяваме усилията на хрватското правителство да, е, изпъ... да прилага своето законодателство, а, свързано с разпространяването на сръбския език но понякога предприятите действа се използват и от шовинисти и екстремисти за постигането на техните цели. Относно отношението на сръбското правителство към ромското население, няма да лъжа, че в момента не мога да да ви назова конкретни а, данни, а, но като цяло и ситуацията на унгарското младсинство в а, Сърбия е подобрена. Относно а, гей парада, а, фестивалът се провежда всяка година в Белград. политици обявиха, че те ще ам, участват в този прайд парад. Необходимо е да се гарантира сигурността на участниците в парада. А, събитието ще се състои и ам, има поет ангажимент от страна на правителството да позволи на а, всички да участват в него. Благодаря, господин посланник. Радваме се, че сте тук сред нас. Благодаря на господин Кукън за това, че той беше съпредседател. Извинявам се на господин Берман, който чака <laughs> толкова търпеливо за следващата точка. Господин Казак, и на вас ще ви дам думата.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 Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, нека да продължим с дневния ред. Следващата точка е точка 9. Оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи. становище на нашата подкомисия, което се изготви от господин Тейс Берман от Социалистите и Демократите. Комисията, водещата комисия е Юри. Директива 78 от 78 година дава на съвета някои възможности във връзка с големите дружества и групи, по-специално във връзка с а, а, отговорността на компаниите с ограничена отговорност. Настоящата версия на четвъртата директива е резултат от някои изменения от 1983 до 2006 година. Това е доказателство, което показва, че оповестяването на нефинансова информация, като тази, която е обект на тази директива, измененията по нея може да доведе до подобряване на човешките права от страна на тези дружества. Въпреки това, докладването на нефинансова информация е минимално. Едва 6% от големите компании предоставят нефинансова информация всяка година. По-настоящем основното предизвикателство е свързано с управлението на тези компании и по-специално техните политики в областта на правата на човека. Проект предложението на комисията има за цел да се подобри именно това положение. становището изменя текста на комисията в три отношения. Моля, отбележете си, че крайният срок за внасяне на изменения е 4 октомври, 12 часа на обяд. Възползвам се от тази възможност, за да напомня тези групи, които все още не са го направили, да информират секретарията за имената на докладчиците в Сянка. Сега ще дам думата на господин Берман, който ще представи проект по становището си. Благодаря ви, господин председател. Сега а, сме сред нас, посетителите ни напуснаха така че ще оповестя и становището, което изготвихме. Има ли тук външни хора? Хм. финансова информация предоставянето и от а, големите дружества. Вие казахте, че 26% от големите компании изпълняват това а, изискване, този принцип на споделяне на нефинансова информация. Нефинансовата информация може да бъде много важна и има тенденция за включването на тази информация в годишните доклади. На различни равнища се обсъжда въпроса, изготвени са насоки и стандарти, както на равнище ООН, ОИСР и други. В интерес на европейските дружества е, по мое мнение, и по, в интерес на Европейския съюз е да се следва тази тенденция. В наш интерес е, както и в а, интерес на по-развитите части на света, да се опитаме да въведем стандарти, в областта на правата на човека, социалната сигурност, устойчивото развитие. Това са принципи, които се прилагат към всички. Ако нашите компании трябва да произвеждат в Европа по стандарти, които не се спазват в останалата част на света, а ние работим в една открита економика, то тогава това ще доведе до нелоялна конкуренция. Искаме европейските стандарти да се прилагат в целия свят. Това е в интерес на гражданите по света, тъй като е, е свързано с техните нужди. Едва 400 от 2000-те големи дружества в Европа предоставят нефинансова информация. Качеството на предоставената информация е доста разнообразно, така че е много трудно да се прави някакво сравнение. Гражданското общество, както и инвеститорите, се интересуват от подобен тип информация. Инвеститорите, защото те не биха искали да бъдат обвинени за това, че инвестират в неморални дейности. Задълженията, които се вменяват от държавите членки на национално равнище, също са различни. Затова за компаниите е много трудно да разберат какви точно са правилата, на които трябва да отговорят. Имаме две резолюции. В това отношение сега комисията излиза с предложение за директива, което е много добро начало. Вменява се задължение за компаниите да предоставят нефинансова информация във връзка с екологосъобразността, човешките права, корупцията и други. Тук обаче аз съм обзет от известни съмнения, защото се предлага задължение за големи компании, които имат над 500 души. Има и прак във връзка с годишния оборот, което означава, че това ще се прилага към 18 000 компании, което е много малко в сравнение с 42 000, които биха могли да бъдат считани за големи работодатели в съответствие с дефиницията, която използва Европейския съюз за това. Затова първото изменение, което бих искала да внеса е следното да се прилага една и съща дефиниция за големите а, компании, които са а, над 250 служителя. По този начин директивата ще отговаря на стандартите, които са разписани и в други директиви. Четвъртата директива на съвета, например, 78 която а, ни дава именно тази дефиниция. Затова искаме тази дефиниция да се прилага навсякъде. Следващото изменение, което бих искал да внеса е следното. Докладването на нефинансова информация трябва да бъде задължително по цялата производствена верига, включително и за подизпълнителите. Малко е странно с оглед на економическата ситуация днес, защото а, няма, която и, няма нито една фирма, която да може да си позволи а, да работи сама без подизпълнители. Тоест навсякъде се включва цялата производствена верига. Следващото изменение, което бих искал да внеса, е свързано с риска, който поема работодателя. Риска трябва да бъде описан не само с оглед на дейността на компанията, но и с оглед на отношенията, които има съответната компания с други компании или с компетентните органи. Дали да се прилагат националните стандарти и правила по отношение на предоставянето на нефинансова информация или пък други националните правила биха довели до различни правила в Европейския съюз. за това да махнем думата национални и да използваме думата международни. Международни стандарти, за да може да има сравнимост, за да може компаниите да знаят какво точно да правят в съответната държава, в която упражняват дейност. Това са основните изменения, които бих искал да внеса. Бихме могли да обсъдим и останалите, но ще спра до тук за сега. Благодаря на господин Терман за това кратко представяне на неговото предложение. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Само един е тук. Господин Жип от НП. Dziękuję bardzo, e, e, panie przewodniczący. Ja myślę, że mm, благодаря, господин председател. Мисля, че имахме възможността да говорим за социалната отговорност за предприятията неколкократно за кратък период от време. Както спомена и докладчикът. И когато говорихме за социалната отговорност, приехме две резолюции, като се позоваваме на два доклада от различни комисии. Комисията по правни въпроси и Комисията по заедостта. Това, което аз запомних от е, тези дискусии е, че най-важното от всичко е да възстановим доверието. Да възстановим доверието, което е, беше подронено по време на кризата. Аз е, дори бих казал, че кризата беше предизвикана от оператори на финансовите пазари. Аз мисля, че това показва, е, че някои от данните, публикувани в балансите, са непълни, е, че липсват много важни данни. От е, друга страна, има други примери. Например, за това, което стана в текстилното производство, знаете каква трагедия се случи. В Пакистан загинах стотици. Е, а тези предприятия, които са правили поръчки в е, Пакистан, са работили за европейски предприятия. Преди известно време с госпожа Гомеш ние посъдихме Пакистан и навсякъде, където отидохме, говорихме за социалната отговорност на предприятията, за различните предприятия, които поръчат в Пакистан. И аз трябва да кажа, че подобно корпоративно управление, подобна корпоративна отговорност е, беше разгледан, като му се придава изцяло значението и мисля, че нашите думи попадат на плодотворна почва. Ние неколкократно говорим с нашите партньори за човешки права. Това трябва да бъде изходната ни точка. Ние много добре знаем, че в тези страни е, се използва и детски труд, е, че жените работят при много трудни условия. В тези предприятия културните модели са различни. Е, понякога, когато говорим за човешки права на нашия европейски език, не винаги това се приема. Не винаги това се приема е, радушно. Аз мисля, че корпоративната отговорност би била чудесна отправна точка. Е, чух всички предложения, които са направени, но трябва да кажа, че когато говорим за корпоративна отговорност, винаги у мен е, в съзнанието ми се появява въпросителна. Трябва ли да продължаваме с увеличение на броя на партньорите, които биха били включени в задължителна система? Аз не знам доколко това изобщо ще се приеме, как ще е, погледне на него бизнесът. А ако е, сложим 250 заети като прак е, за дружествата, които ще бъдат включени в системата, аз е, не знам доколко решението е положително. Е, сега да намалим оборота. Е, повече предприятия с по-малък оборот също ще бъдат включени. Мисля, че това сигурно ще бъде критикувано, защото правим предложения в много тежки времена много тежки времена за европейската економика. Мисля, че тук е, трябва да се замислим и за имиджа. Е, този проект може да бъде интересен за дружествата, ако им се каже, че по този начин имиджът им се подобрява и това предполага по-големи продажби на техните продукти или услуги говорим и за е, подизпълнители, говорим изобщо за цялата производствена верига. Чудя се обаче как точно ще се осъществи това, защото определена брънка по веригата може е, някой е, да има минимален принос към крайния продукт. И заради това не знам как това ще се приложи на практика. Как ще изчислите практическата стойност е, за да може даден подизпълнител да е, отговаря на критериите и да бъде включен в е, системата. Така, в второ изменение, например, ние говорим за риск рискът е, породен от е, дейността на предприятието и е, неговите партньори. Тук искаме всичко това да бъде паневропейско и международно. Е, обаче аз е, изпитвам известни съмнения по подобна формулировка. Може би трябва да кажем е, по международните стандарти, да се позовем на Международната организация на труда или има, има страни, които са членове на МОД, I, do kolegi sprawozdawcy, to jest pytanie. МОД, е, е, става въпрос за страни, които са членове на МОД. Е, това са въпроси към докладчика. Защо, например, предлага трето изменение, по силата на което отпадат някои от дружества от системата? Всички стандарти е, засягат консолидирани баланси, но ако е, дружеството е представило консолидиран баланс, значи, че няма нужда да представя друг баланс. Знам, че тук също ще има сериозни критики защото се разширява списъка на предприятията, които трябва да бъдат включени в задължителната система. Това са само някои от моите коментари и съмнения. Аз а, а, преди изготвих две становища в Комисията по външни работи. Аз работих по корпоративно управление и корпоративна отговорност. От Участвал съм в многобройни изслушвания. Е, и е, е, някои от съмненията, които се породиха в съзнанието ми, вече е, са, тук що ви изложих днес. Така че е, знам, че господин Бенсън ще представи проекто доклада си. Може би е, трябва да се извърши предварителна координация, за да се е, изготви документа, който да се приеме от цялата комисия. Благодаря ви, господин Жип. Сега Давам думата на нашия председател госпожа Лоро Билер, която ще говори от името на господин Бисеп, който е представител на Зелените. Господин Бисеп не може да е тук сред нас, но той е написал своите коментари. Той приветства проекта, установището и особено предложението, че публикуването на информацията трябва да обхваща и веригата от доставчици, е, с която разполагат е, съответните дружества. Е, вчера бяха споменати трагичните събития в Бангладеш. То, и това е важно в тази насока. Той очаква, че обхвата на дружествата, които трябва да обявяват информация за своите предприятия публично, ще бъде разреш... разширен. Освен това, необходимо да се обявява информация, свързана с въздействието върху човешките права. Това е. Благодаря, госпожо председател, каза председателя. Сега искам да се присъединя към казаното от господин Жи, преди да дам думата на представителя на комисията. Темата за човешките права е много важна. Може би трябва да се помисли за изискванията, свързани с човешките права, изисквания отправени към предприятията. Да има възможност за правене на сравнение на европейско ниво, така че може да се окаже, например, че националният подход не е много адекватен за дружествата, но ако имаме критерии на европейско ниво за изготвянето на отчетите на предприятията, ще е по-добре. Предприятията, отколкото ако има различни критерии, Необходимо е да изясним позицията си по този въпрос, свързан с отделните критерии. Давам думата на представителя на комисията от ГД Пазари. Uh, you, Благодаря, господин председателю. Радвам се, че ме поканихте тук. Приветствам докладчика за изготвени от него доклад и за това, че uh, а останалите ценят високо това проекто становище. Европейския съюз е изготвил изисквания за предприятията при изготвянето на тяхните отчети. Е, има директива, която е изменяна многократно. Повечето от е, подобренията, които са внесени, са от областта на финансовото отчитане. Това не е, е първия път, в който се прави опита да се внесат подобрения в нефинансовото отчитане. Имаше такава през 2003, но ние искаме да, да разширим обхвата на аспекта, свързан с корпоративното отчитане. Това е важно и за предприятията, и за инвеститорите, да има ясни, ясни критерии, които да се спазват, да се вземат някои аспекти предвид при вземането на решенията. Необходимо да има устойчиви действия, да се гарантира качество в работата на предприятията в дългосрочен план Инвеститорите посочват, че информация свързана с екологичните аспекти не е пълна или липсва. Необходимо е да има възможност за достъп от такъв тип информация. Това ще спомогне за взимането на важни решения. Има и други елементи, които бяха споменати в тази дискусия. Важен е елемента е свързан с обхвата на предложението. Смятам, че е добре да се обясни как ни стигнахме до заключението, а именно да има по-висок прак. прак по отношение на заетостта и а, отношение, по отношение на размера на отчетните баланси. Има данни, които вече са включени в законодателството. Е, има законодателство, което беше отменено през юни тази година. година. Единственият елемент, който е различен е Броят на заетите, броят беше увеличен 250 на 500. Едно нещо трябва да стане ясно, че в момента е разумно да а, се изисква от по-големите дружества да обявява такъв тип а, информация. Има и големи дружества, има и ам, средно големи предприятия, които а, ам, се доближават до този прак. Да речеме, заетите в предприятията може да са между 10 и 50 и 500, но въпреки всичко в тези предприятия да липсва такъв тип информация, ам, Добре е да се фокусираме в момента върху големите предприятия и така ще се увеличи броя на дружествата, които са прозрачни по отношение на информация, свързана с екологичните аспекти и социалните аспекти. Добре е подходът да е стъпка по стъпка е, да се постигна успех по отношение на големите дружества и Европа да стане Европа да стане водеща по отношение на обявяването на такъв вид информация. Необходимо е да се включи информация свързана с доставчиците и подизпълнителите. Може би изискването а, да обхваща и екологичните и социалните аспекти. Разбира се, списъка не е изчерпателен. Дружествата ще бъдат призовани да обявяват всякакъв вид информация, независимо дали има изисквания, изрично упоменати в списъка. Има много въпроси, които са свързани с доставчиците и подизпълнителите, но в крайна сметка това са въпроси, свързани с значително на човешките права. И ние смятаме, че е необходимо рамката да бъде по-широка и да обхваща и въпроси, свързани с човешките права. Благодаря ви. And благодаря ви. Сега да чуем отново докладчика господин Берман. Ще отговоря на френски, за да позволя на френска кабина да си почине малко. Това е галска солидарност от моя страна. Аз ще ще отправя няколко е, критики към това, което чух току-що. Значи, вие проявявате разбиране и същевременно отхвърляте е, същността на моето становище. Мисля, че тук става въпрос за визията за бъдещето на Европа. Какво искаме? Стратегията Европа 2020 се предвижда Европа да играе водеща роля в областта на новаторството, устойчивото развитие, правата на човека, като същевременно се вземат предвид границите, които а, има природата. Същевременно с стратегия Европа 2020 бихме искали да увеличим още повече конкурентоспособността на Европа. Когато погледнем големите компании, като Unilever, например, която а, радикално се а, насочи към устойчиво производство, ми се струва изключително интересно да помислим каква е стратегията на Unilever. По какъв начин Unilever комбинира устойчиво развитие и преживяване? Струва ми се, че подобна директива, която кара предприятията да осъзнаят рисковете, които поемат в областта на правата на човека, в областта на използването на ам, природните ресурси, въз основа на социалните правата. Струва ми се, че ако накараме предприятията да осъзнаят какво точно правят, то тогава ние оказваме подкрепа на този преход, от който се нуждае обществото. Всички се нуждаят от този преход, включително и Европа. Още повече, че ние на практика сме най-скъпо произвеждащия континент. И ако искаме да оцелеем, то това ще стане чрез новаторство и интелигентно използване на ресурсите. Не може да постъпим другояче. Ако караме обаче бавно с директива, която задължава предприятията с над 500 работника да предоставят подобна нефинансова информация, то тогава да, това е възможност, която бихме могли да използваме. Виждам, че иронично се усмихвате представителите на комисията. Хм, аз бих могъл да разбера подобно компромисно предложение, но на мен ми се иска като политик, който трябва да вземе решение, зад който стои цяла група, да не приема подобно решение. И мисля, че вие сте съгласен с мен. В крайна сметка и вие също знаете много добре, че компаниите във вашата държава, които са до там интелигентни, че да тръгнат по този път, са именно а, компании, и предприятия, които ще оцелят и за в бъдеще. Те ще са бъдещето не само на Польша, но и на Европа. Затова, според мен, ролята на политика е да внесе известни ограничения. И това е начинът по който трябва да бъде изготвена тази директива, за да сме малко по-амбициозни. Благодаря. Берман, pour ces remarques et pour votre engagement. Euh, благодаря ви за вашата забележка, за ангажимента ви е, да направите вашия принос към този въпрос. Е, въпросът заслужава специално внимание, е, особено по силата на ангажиментите ви като член на подкомисията по правата на човека. Още веднъж искам да благодаря е, на докладчиците в Сянка за участието им в работата на комисията. Благодаря и на представителя на комисията. Господин Жип, искате да вземете отношение или ако обичате съвсем накратко? Благодаря, господин председател. Не знам доколко съм бил разбран правилно. Не съм казал, че съм против трите предложения, които бяха направени от докладчика. Но колкото до веригата на доставките, аз съм съгласна с вас, но Въпросът е, е за праговете на доставките. Изобщо от какъв праг нагоре ще се постави такова изискване? Е, това ще се обсъжда. И аз казвам, е, че това се основава на личния ми опит и не съм сигурен дали сте запознат с моите две становища когато се опитах да покажа, че ние искаме социалната отговорност на предприятията да се превърне в философия на тези дружества. Искам да насърчавам нашите дружества да получават сертификати това не е, е изискване само по себе си, защото ако поставяте изисквания, понякога не постигате ефекта, на който се надявате. Аз просто искам да насърча предприятията, не да ги насилвам да бъдат социално отговорни. Те трябва да бъдат убедени, а не да бъдат принуждавани да го правят. И още нещо. Как да опишем или как да кодифицираме бизнес взаимоотношенията? Деловите взаимоотношения между дружествата. Може да се каже, е, че има стари стандарти. Стандартите на ОИСР могат да послужат за пример – Аз мисля, че те биха били по-подходящ инструмент, за да се опишат нашите очаквания към европейските дружества. Въпросът е 250 или 500 сега. Откъде проистече този въпрос? Аз лично бих бил съгласен за някакъв прак в оборота, а, да не си служим а, да, да, с броя на работниците като критерии. Има страни, като например в моята родина, има дружества с 250 заети, но оборотът им е не отговаря точно на, на броя на работниците, на заедите лица има разлика във възприятието, защото вие е, идвате от страна, където има високо развита индустрия. Е, скандинавските страни тук са лидери по отношение на социалната отговорност. И е, това би могло да служи за модел на всички в Европейския съюз. Ние проведохме подобен дискусия в Полша заедно с наши приятели от Швеция и Дания. Казвам това, за да изясня, че аз не искам да отхвърля всички ваши предложения. Когато приключа измененията си, ще видите. Председателят, чудесно, благодаря много. Аз мисля, че тази дискусия може да продължи на следващия ни обмен на мнение по темата. Не, и преди това, разбира се, че вие можете да се срещнете помежду си, докладчики, докладчици в сянка, за да обсъдите различния подход. Е, има крайен срок е, за подаване на изменения. 8 октомври. Е, господин Барман, мисля, че стига за днешната дискусия. Можете да продължите е, в последствие. Още веднъж ви благодаря много. Е, ако обичате, само едно изречение. Аз мисля, че през този период на компромиси ние наистина ще намерим компромис и мисля, че колебанията, които аз приех като отказ, може би, твърде дълго съм живял в Париж и за мен колебанието е отказ. И така, скъпи колеги, с последните думи на нашия докладчик, ние приключваме дискусията по тази точка от дневния ред и пристъпваме към последната точка от дневния ред дискусия с външната служба последни сведения за положението с правата на човека на кримските татари. Както знаете, положението на кримските татари заслужава специално внимание. Те са много, те са многобройни. Това е 30% от населението на Крим. 1944 година те са били масово депортирани в в Сибир. Те са били наказани от Сталин, защото по време на Втората световна война застават на страната на немската армия. Едва през 90-те години им се дава възможност да се върнат в родината си. Повече е, около, около 240 250 хиляди кримски татари са се върнали в Крим. Предизвикателствата засягат собствеността върху земята, незаконното строителство, културни езикови правила, и политическо представителство. Имаше е, широки, имаше много разговори между Европейския съюз и Украина, е, в които се е, включва и търсенето на решения по е, човешките права. Това е въпрос, който засяга нашите отношения с Украина и предпоставка за споразумението за предприсъединяване. Ние не бива никога да забравяме положението е, с човешките права на това особено ранимо е, мълцинство. На 9 септември имаше конференция по е, правата на човека на кримските татари и комисар Фюле е, се изказа, е, така че е една чудесна възможност за да чуем това, което ще ни каже външната служба по предизвикателствата за реинтеграцията на кримските татари. Това е и чудесна възможност, за да може всяка дейност на Европейския е, съюз да се използва за защита на човешките права на кримските татари. Първо давам думата на представителя на външната служба, господин Шубел Тилк. Much, Благодаря, господин председателю. Нека се представя. Казвам се Дирк Трил. Аз съм ръководител на отдела, който отговаря за двустранните отношения в рамките на СВД. В Молдова съм бил ръководител на делегацията в продължение на 4 години, а сега отговарям за политическата секция отговаряше за Украина, татарски, кримските татари. Са въпроса, който ам, се обсъжда често. Тяхната съдба е свързана с депортирането по време на режима на Сталин. И други етнически групи по това време са били изселени като германци, българи и руманци Както вие споменахте, от 80-те години 250 хиляди кримски татари са се завърнали, както и представители на други етнически младсинства, и те са били окоръжени от украинските власти. От доклад, свързан с напредъка по въпросите за малцинствата, татарите и други малцинства са подложени все още на дискриминация в Украина и а, има и случаи, изолирани случаи на насилие. Те имат представителство в местната администрация. Тяхното представителство се е увеличило през следващите години не сме доволни от това, че законопроекта, свързан с депортираните лица, е, е, е забавен. Предвижда се международен форум, свързан с възстановяването на правата на кримските татари и на други малцинства. Но до сега такъв форум не, е, не се е материализирал. Ние продължаваме да следим ситуацията на кримските татари и на други младсинства в региона. Имаме редовни контакти с органите, както и с представители на малцинствата. Комисарят Фюле обърна внимание по време на своя мандат на положението на кримските татари, провела е редица срещи в тази връзка гражданското общество и международните партньори е, работят е, съвместно за разрешаване на проблемите, е, както и Върховния комисарият на ОНЕ за бежанците работи по въпроси свързани с кримските татари и останалите малцинства. Има съвместна инициатива за подпомагане на кримските татари. 12 милиона евро са отпуснати за отделни програми. А, ние искаме да помогнем на кримските татари, така че действията, които предприемаме, да се увенчаят с успех. Бих искала да спомена, че ние сме уверени, че украинското правителство полага усилия, така че да помогне на завърналите се да си построят къщи, да се здобият с земя, да се изгради инфраструктура и да взимат активно участие в обществения живот. Има различни оценки, свързани с положението на татарите на място. Това се дължи, че по много въпроси, свързани с земеползването, изграждането на жилища, въпроса с езика, културата, религията и образованието са а, различни. вие споменахте на конференция, господин председателю. Беше важно организирането на тази конференция. Срещата беше успешна и допринесе за започването на приобщаващ диалог. Ключови въпроси бяха обсъдени и така ще бъде улеснена и подготовката на Международна конференция през 2014 през 2014 година, ще се навършат 70 години от депортирането на кримските татари през 1944 години. А, имаше и кръгла маса, която беше проведена. председателят на автономната област Крим също беше там. Имаше представители и на отделни министерства, които се занимават с въпросите за малцинствата както и представители на, ам, татари, на кримските татари в местния парламент. Ам, проведе се диалог, обхващаш а, а, настоящите предизвикателства и а, бъдещите действия. Искам да кажа, че а, тази среща беше много а, важна. А, това беше. А, е, една добра възможност на местните и национални власти там да проведат диалог за своите действия, както и международни организации да дадат своя принос. Беше подчертано, че всички заинтересовани страни трябва да работят още, така че да постигнат съгласие, да изградят един европейски едно европейско пространство, което да обхваща всички малцинства и тяхното разнообразие. международен форум ще бъде проведен по случай 70 години от депортирането на кримските татари и други малцинства след Втората световна война. На второ място се предвижда съставянето на правна рамка, която да обхваща правата на депортираните лица на първо четене законопроекта е, е разгледан през 2012 година. Предвижда се улесняването на връщането на депортираните лица и на следващо място създаването на правителствена агенция, която да има определени компетенции, защото до сега тези компетенции са развързнати в отделните правителствени агенции звена. Ние ще продължаваме да следим развитието на ситуацията там. Комисарят Фюле е, има водеща роля. Той е много заинтересован от тази тема. Предвижва нещата напред. На наш, имаме задача да следим как се развиват ситуацията там и поддържаме контакти с представители на, на кримските татари. Ще работим тясна връзка с колегите от комисията. Благодаря много, господин Шибел, за вашата интересна презентация и за информацията, която ни предоставихте. Разбира се, ние като подкомисия по правата на човека сме особено заинтересовани от стъпките конкретните, които ви очертахте, които се очаква да предприеме Украина по отношение на решаване на проблемите на кримските татари. Аз сега бих искал да дам думата и на колегите от нашата подкомисия за дискусия по този въпрос. Най-напред госпожа Инесе Вайдере от Европейската народна партия, която беше инициатор за тази дискусия. Благодаря, господин председател. Като начало бих искала да кажа, че съм изключително доволна от това, че нашата подкомисия обърна внимание на този изключително важен въпрос – Моя принос а, е, беше организирането на а, е, тази конференция и а, е, мисля, че тя беше много важен фактор. Затова сега за мен е изключително удоволствие да чуя, че комисаря също е обърнал внимание на този въпрос. Струва ми се, че Европа трябва да се срамува от това, че все още има етноси, които не могат да се ползват изцяло с правата си на нейна територия. Говорим за депортация и за какво ли не е, така че наистина много се радвам, че имаме тази възможност. Върнах се вчера от Грузия, посетих гори, където в момента се опитват да възстановят паметника на Сталин. на господина Швили и Сашвили, на министър-председателя и на говорителя на парламента им обърнах внимание за гледната точка на Европейския съюз и за гледната точка на тези, които страдат. Така че се радвам, че обръщаме внимание на въпроса за кримските татари. Наистина, радвам се. Защото виждам, че не само Европа взема отношение, но също и украинското правителство. Изчетох бележката с всички факти, които са ужасяващи. Това беше, просто исках да благодаря. Имам обаче и въпрос. 12 милиона евро се отпускат от Европейския съюз за решаване на проблема. И аз бих искала да попитам какво сме постигнали с тези 12 милиона. Те не са много, но все пак са нещо. 90-те години, когато Латвия получи помощ от Европейския съюз, си спомням, че всъщност тези средства после се върнаха в Европейския съюз. Аз тогава работих в областта на регионалната политика просто отпуснахме парите, след това те ни бяха върнати. Надявам се, че няма да се случи същото и с кримските татари. Та въпросът ми е, какво точно се прави? И какви трябва да бъдат конкретните стъпки, по мнение на външната служба, за да може тези хора да получат това, което са загубили? Айдере, наистина поставихте важни въпроси. Сега искам да предоставя думата на госпожа Емине Боскорт от групата на социалистите и демократите. Uh, uh, uh, да, да, не си чух добре името, така че не бях сигурен дали мога да говоря. Да. Uh, да, има споразумение за предприсъединяване. То не засяга само търговията, но това е и политически стълб, по... а правата на човека са изключително важни. Ето е, защо е, бих искала от все сърце да приветствам ангажимента и изобщо съпричастността на комисар Фулер. Въпросът е важен. Тук парламента ние, изразходва, ние изпитваме безпокойства, е, ЛГБТ, но мисля, че и въпросът за кримските татари трябва да получи подобаващо внимание, когато обсъждаме предприсъединителни споразумения. Но Връщайки се към това, което тук що беше казано в е, встъпителните думи за международната конференция, доколко е осъществима подобна конференция. Аз е, разговарях и с представители на украинските власти е, и това, което чух от тях е, че не се знае доколко украинските власти са склонни да участват в такава конференция. А, мисля, че е много важно те да присъстват. Е, чувствам едно нежелание международната общност да обърне внимание на кримските татари. Е, тонът е отрицателен и за това питам. Доколко, доколко е вероятно Европейската външна, доколко според Европейската външна служба международната конференция ще се състои, каква е ролята на Европейския съюз и какви конкретни действия можем да приветстваме в близко бъдеще. Необходимо е внимание. Е, ние не можем да вървим напред, ако не се потърси решение на тези въпроси. Госпожа Боскорт, е, и преди да предоставя думата за отговори на, основа на господин Шубел от Европейската служба за външна дейност, искам да подчертая, че разбира се, ние сме пред един решителен етап от а, а, решението дали да се пристъпи към подписване на споразумение за асоцииране с Украина. Знаете, предстои това нещо да бъде взето като решение на среща на върха в Вилнюс и а, до, до голяма степен това решение ще зависи от изпълнението на политически а, конкретни политически критерии и най-вече проблема свързан с така наречената избирателно правосъдие в Украина, но разбира се въпроса за кримските татари би трябвало да присъства и при оценка на тези политически критерии. Така че, господин Шубел, заповядайте да отговорите на поставените от колегите евродепутати въпроси. Я, я очень рад, что вы так хорошо говорите на русском, но я думаю, что лучше... Е, знам, че вие много хубаво говорите на руски, но все пак ще ви отговоря на, на английски. Знам, е, че говорих и на български, но все пак ще ви говоря на английски. В отговор на втория ви въпрос, аз е, мисля, че не само, че е вероятно, но е почти сигурно, че конференцията ще се състои. Е, е, господин комисар, е, беше прият от господин Пожара и беше казано, че Централното правителство ще подкрепи провеждането на подобна конференция по случай 70 годишни юбилей. Все още не е посочена дата, но най-скоро време ще бъде посочена датата. През март или през април до година и комисията ще направи всичко възможно, за да присъства на конференцията. В близко бъдеще ще има и друго заседание с централните и регионалните власти, е, с кримските татари е, и на конференцията ще присъства и е, ОИСР. И ще обсъдим всички подробности по конференцията, която трябва да се проведе през март или април до година. Естествено, че ние ще наблюдаваме дискусията отблизо и настояваме това да стане ясно сега на въпросът ви. На въпросът ви за финансирането, фондовете се разпределят по три проекта. Има 5 милиона от 12-те за развитие на туризма в Крим. Това естествено ще подкрепи всички, както и татарските е, е, е, татарите от Крим, които живеят около Ялта. В южната част на Крим това са туристически райони. 2 милиона за развитие на бизнеса, за така наречените бизнес инкубатори изобщо за развитие на бизнеса в Крим, защото е, той е много по-слабо развит, отколкото в е, останалите части на Украина и в частност в източната част на Украина. И накрая 5 милиона е, от Германия но има проблеми, които трябва да се разрешат. Но централните власти обещаха, че проблемите ще се разрешат и може да започне проектът. Е, Тъкът още два проекта, но мисля, че е още много рано да се каже какъв ще бъде конкретният резултат. Но се... надявам, че опита, който описахте с Латвия, няма да се повтори. Има един колега, който се занимава точно с това, с изпълнението на проектите е, с украинските власти. И е, ако искате, мога да ви предоставя и допълнителни подробности по състоянието на нещата в момента. Благодаря. Че ако нашите колеги е, не са, е, са доволни от е, тази информация, от тези въпроси, ние ще продължим естествено да следим ситуацията, но ако имате възможност, моля, предоставете тази информация по-подробна и, и в писмен вид. А, госпожа Вайдеря, съвсем накратко. Yeah, I just wanted to add, uh, because we... Само искам да добавя, ние чухме за тези 12 милиона, е, как се разпределят. Това е чудесно, обаче, е, но чух за проект, който е много необходим, защото до е, изселването им кримските татари са имали 300 училища, където се е преподавало на техния език, а сега има само 20 училища и е, те е, учат езика само до определено ниво и до определена възраст така че е, е, проекти не само за развитие на туризъм и предприемачество. Е, в цялата територия на Крим. Проекти е, специално насочени към е, кримските татари, как да развиват културата си. Мисля, че това е много необходимо и за това е, предлагам на Европейската външна служба да разработва такива проекти и да намери средства, за да помогне именно на тези хора. Това е което искам да кажа. Благодаря. Господин Шубел на това уточнение от госпожа Вайдере. Или и в момента госпожа Боскор също иска, може би, да направи едно уточнение. Yeah, totally, uh, Съвсем накратко подкрепям казаното от госпожа Вайдел. Това е една много добра тема. Освен финансирането, да се обсъжда и такъв род теми по време на срещите на uh, на национално ниво културата също е една много важна тема. Не само политическите въпроси са важни. Thank you very much. Благодаря. Искам да кажа, че тези 12 милиона евро, които са предоставени още през 2009, 2009 година, те са предназначени само за кримските татари, нещо, което не се е случвало до сега. Има и други програми, които се изпълняват на местно ниво. Те обхващат не само кримските татари, но и други малцинства в региона. Занимаваме се с проблемите, свързани с кримските татари. В Европейската комисия колегите също се занимават с този въпрос. Основната отговорност е в на комисията. Ангажимента, който поехте, за да ни осведомявате и последствие по въпроса, свързан с положението на тази наистина доста уязвима общност в Украина. А с това приключваме дискусията по тази последна точка от дневния ред. Ако в точка разни някой има нещо да, да каже или да предложи. Ако няма, с това а, а, приключва нашето днешно заседание на подкомисията по правата на човека. Благодаря на всички колеги и участници, които а, допринесоха за ползотворните дискусии в днешния ден следващото ни заседание ще бъде на 14 октомври от 15 часа тук в Брюксел. Благодаря ви, желая ви приятен обяд.